Colleagues, let's start. Да започваме, уважаеми колеги. На 8 октомври 2019 година координаторите на Либе решиха да издадат 11 становища на вниманието на комисията КОНТ относно изпълнението на бюджета за 2018 година на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи на НОЗД и на Комисията. Крайният срок, който Комисията КОНТ даде на комисиите за представяне на становищата, е определен на 23 януари. Следователно координаторите на Либе взеха решение на 8 октомври, което бе одобрено, комисията да работи само на английски язик по тази процедура. Сега ще обсъдим доклада в Либе на колегата Мецола. След това ще преминем към обмяна на мнения с докладчиците в Сянка и другите членове на Европейския парламент, които желаят да вземат отношение. Госпожа Лолш, имате думата да представите доклада. Thank you very much, Chair. Uh... Благодаря. Роберта не може да дойде тук, за да представи е, доклада, тъй като тя е на мисия на Либе в Малта, но тя ме помоли да представя следните моменти. Е, докладът представя работата на агенцията в областта на вътрешните работи и правосъдието. Това са различните агенции, СЕПОЛ, ЕАЗО, е, контрола върху личните данни. Също така има освобождаване с 2018 година. Тези области попадат в правомощията на Либе. Трябва да кажем, че Сметната палата е издала, е освободила агенциите. Има обаче някои подобрения, които могат да бъдат направени, по-конкретно във връзка с повече прозрачност на процесите, на процедурите за а, обществени поръчки, също така а, по-добро по-добра прозрачност а, на свободните места, използване на портала EPSO. Докладчикът очаква да работи с докладчиците в сянка. Благодаря ви. Сега давам думата на докладчиците в сянка и ако има време и го позволят на останалите членове на Европейския парламент, които желаят да се изкажат. Първо давам думата на госпожа Чиничи. The floor to Mrs. Kinichi. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Мецова за свършената работа по тези доклади, както бе очаквахме. Повдигнах само някои нередности, но в бюджетите на агенциите в областта на сигурността и правосъдието оценката е положителна. Аз искам съвсем накратко да, пред, да изброя дейностите е, и, бюджет, и равносметката на Европол, тъй като дейността е много важна в областта на сигурността, свободата и правосъдието. Много е важно на агенцията Евроюз, която продължава да работи с прокуратурата в противодействие на организираната и транснационалната престъпност. Това е много положително. Европол е призвана да бъде основен фактор в борбата срещу организираната престъпност, киберпрестъпността дейностите са увеличени и това предполага и повече бюджетни средства, както казах. И установени са някои дребни нередности, но те не са значителни и, те могат да бъдат коригирани съвсем набързо. Искам да спомена Европейската обсерватория за дрогата Миналия месец, през октомври, аз бях в мисия и в рамките на комисията Либе и там установих, че обсерваторията е разработила много сериозна стратегия, която е, в която са заложени много ясни цели, а именно Европа да стане по-сигурна и по-здрава, защото, за съжаление, знаем, че темата за зависимост от а, а, дрогата е едно е сериозен проблем, тъй като дрогата е един от основните източници на финансиране на организираната престъпност. Освен това, на пазара непрекъснато излизат нови вещества, които са особено опасни. И накрая, в заключение, няколко думи за ЕАЗО. Тук не могат да се отправят критични бележки за управлението. За новото управление с назначаването, с кандидатурата на новият изпълнителен директор е знак, че нещата ще се подобрят както по отношение на управлението, така и по отношение на прозрачното управление на службата. Аз лично ще допринеса с каквото мога, чрез изменения, за да се подобри текста. Ще работим заедно с главния докладчик още един път и благодаря за свършената работа. Окей, okay, thank you. Сега давам думата на докладчика Сянка от Зелените, госпожа Бричмонт. Thank you, Chair. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика Мецола за проекто становищата. Е, работата ще трябва да бъде свършена в е, много кратки срокове. Е, ние искаме в Съюза да има прозрачност. Това е особено важно при контрола на агенциите, унези, особено нези, които са в правомощията на Либе. Ние смятаме, че европейските институции трябва да бъдат за пример и а, одитният доклад а, да няма да не открива грешки. А, ние имаме някои резерви а, и за нас е важно да се да призоваваме за повече прозрачност на отчетите а, на Frontex и Европол и има, може да имаме резерви по отчетите за някои от тези агенции. Бихме искали в доклада за ЕАЗО да се споменава повече агенцията за основни проводи. Също така е възможно да повдигнем някои въпроси за агенциите за равни а, права и също така се надяваме, че ще успеем да допринесем към работата на парламента и разчитаме на добро сътрудничество с колегите. Ричмонд, не виждам а, други докладчици в сянка в залата. Някои от колегите желая ли да се изкаже по тази точка? Не виждам. Крайният срок за измененията е 10 декември, края на работния ден. Сега ще направим до 9.45 кратко прекъсване и ще продължим с точка 20.

So. И така, колеги. Тези от вас, които са в залата, нека се концентрираме в следващата точка от нашия дневен ред. Кои са на подиума? Нашите уважаеми оратори в тази сесия на, нашата, на заседанието на нашата комисия. Има обаче и други важни членове на комисията а, ни, които не са тук заради специалната делегация в Малта, която току-що бе а, определена миналия четвъртък в Страсбург от председателския съвет. Така се случват нещата. Някои членове на нашата комисия трябваше да заминат за Малта за тази специална мисия за установяване на фактите. Но, както вече казах, да действаме с Точка 20. За актуалното състояние на прилагането на системата за влизане и излизане и на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им ETIAS. Първо, изложение на комисията. След това ще чуем господин Крум Гърков, изпълнителен директор на Юлиза. След това ще има представяне на актуалното състояние от Луис де Елсебио Рамо, съместник директор на отдел Капацитет в Европол и го приветстваме отново. С добре дошъл сред нас господин Фабрис Лежери, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана или Frontex. Да започваме. Знаем, че сме изправени пред един ключов аспект на нашата роля приложението на законодателството, което е част от нашата дейност, създаването, въвеждането на системата за влизане и излизане и европейската система за информация за пътуванията и разрешението ми ETIAS Именно заради това ще дадем 5-10 минути на господин Кърков за неговото представене и след това ще чуем останалите ни гости. Всъщност комисията първа, да. Заповядайте комисията. Господин Марк Солон, който отговаря за информационните системи за границите, миграцията и сигурността в комисията. Имате думата, господин Солон. Здравейте, благодаря господин председател. Здравейте а, е, на всички. Благодаря на комисията ви за това, че ми дава възможност да докладвам за актуалното състояние, състояние на прилагането на системата за вход и изход и ETS. Е Тези две системи бяха прияти от съзаконодателите преди известно време. През декември 2017 влезна в сила регламента за системата вход и изхода за ETS през октомври 2018. В момента сме в етап на приложение и особено активно работи комисията за подготовката на вторичното законодателство. Това е една много важна задача за разработката на системата, тъй като са законодателите изискаха редица актове за изпълнение и делегирани актове за конкретното приложение. 14 акта за изпълнение трябва да се приемат, от които 10 вече днес са прияти и когато е необходимо, т.е. те са необходими за продуктовия старт на системата. Останете 4 акта ще бъдат прияти в следващите месеци и те не са задължително за началото на приложението. А, те са необходими при началото на операциите. Що се отнася до системата за вход и изход, работим и по ръководството, което ще се използва от потребителите на системата, граничните полицаи, но също така и други, които имат достъп до системата. Също така работим с близко сътрудничество по въздействието на системата върху работата на гранично-пропусквателните пунктове първата четвърт на 2021 се предвижда пълната оперативност на системата. Сега към ETS. Доста голям брой актове трябва да се приемат. Всъщност 13 по делегация и 16 акта за изпълнение – което е доста сериозна работа, не само по разработката на самите текстове, но също така и анализа на взаимоотношението на Етия с другите системи, интегрирането на Етия с системата за вход и изход и също така да гарантираме, че това, което технически а, е приложимо, е съотносимо с това, което се случва във всички други системи. И така, делегираните актове, три вече са напълно прияти. Три вече се ползват с споразумение по съдържанието си, но все още не са прияти. Още 4 акта са почти готови и ще бъдат подадени в следващите седмици. И а, останалите Три ще бъдат а, готови преди продуктовия старт. 16-те актове за изпълнение, 8 са подадени, имаме съгласие по съдържанието, 3 ще са готови следващата седмица и последните 5 ще се подготвят в следващите месеци преди оперативния старт на системата. Планира се този старт да бъде последната четвърт на 2022 година. Системата за вход и изход и ЕТИА са част от новата архитектура на Европейския съюз за информационни системи в областта на ПВР. Това означава, че те са взаимосвързани и оперативно съвместими с останалите системи. И така, с приложението на тези системи прилагаме като цяло регламента за оперативна система. Някои компоненти от тези две системи са замислени и приложени така, че да могат да се използват за целите и в посока на осъществяването на оперативната съвместимост. Прилагането на тези две системи в контекста на оперативната съвместимост но и сами по себе си е доста сложна задача, изискват много ресурси, много енергия посветено за държавите членки и поради тази причина комисията въведи различен механизъм за мониторинга на прилагането на двете системи на равнището на агенциите. Агенциите, които участват в прилагането, но също така и на ниво държави членки, така че всяка държава членка да е готова на време, за да можем да стартираме оперативно системите. Припомням, че и двата регламента, и ETIAS, и за вход и изход, имаме подобни разпоредби. А именно трябва да има декларация за готовност от всички държави членки, за да можем да дадем продуктовия старт на системите. Това има важни последици и по тази причина комисията по-конкретно проследява това дали държавите членки напредват с, един и същ, с едно и също темпо, за да сме сигурни, че всички ще започнат да използват системата според плана, прият от законодателите. Така че става въпрос за постоянно наблюдение, редовни посещения в столиците на съответното равнище, техническо, но и по-високо, за да гарантираме, че политическото равнище на държавите членки също е информирано и включено и е наясно с важността на тези проекти. И също така редовно осигуряваме механизъм за мониторинг да разполагаме с доклади за това, докъде са стигнали нещата всяка държава членка, за да могат и държавите членки да се сравнят с напредъка на другите в разработката и прилагането на системите. И така, сме идентифицирани една редица държави членки, която трябва да допринесе повече за прилагането на системата. Вече сме комуникирали с тях, изискали сме да приложат корективни мерки, за да са готови на време и следим всичко това а, отблизо, за да могат всички да са готови на време. Първата четвърта на 2022 за системата за влизане и излизане и последната четвърт на 2020 за Етиас. Благодаря ви за вниманието и оставам на разположение за вашите въпроси. Благодаря. Благодаря сега господин Гърков, изпълнителен директор. Имате думата. Благодаря, господин председател. Здравейте! Благодаря за възможността, Олиза, да е сред вас днес и да докладваме за прилагането на системата за влизане и излизане и ATS. Трябва да кажа, че до момента работата на Еолиза а, има пълна прозрачност прямо Европейския парламент. А, а, пет доклада вече, три за едната система, две за другата и те са на разположение на Европейския парламент. Трябва също да кажа, че докато ние говорим тук, върви напредъкът и има много сериозни стъпки и по двете системи. системи. По системата за влизане и излизане има четири елемента. В момента агенцията е в окончателен етап на конкретизирането на техническите спецификации и същото въжи и за националния интерфейс. На второ място биометричната система. Има планове за подписане на договора за приложението в първата четвърта на 2020 година. Третия компонент е промяната в системата ВИС, които проистичат от регламента за, за системата за влизане и излизане текат дейностите и а, са в окончателен а, етап преговорите ни с а, поддоставчика на ВИС. И не на последно място, четвъртия елемент е актуализацията на мрежата, нещо, което е изискване от регламента. Работата върви според плана и се участва, очаква до юни 2020 да завърши. Освен това, необходимата инфраструктура за управление се въвежда, а именно консултативната група и управителния съвет, което е необходимо за координацията на работата между агенцията и държавите членки и комисията. Системата за влизане и излизане ще бъде на разположение на държавите членки за а, края на 2020 година. Държавите членки ще могат да тестват и да пробват работата на системата и се очаква тя да може да обработва 400 милиона транзакции за хиляди контролно-пропускателни пункта в Европа. Поетия с агенцията работи близко сътрудничество с комисията за подготовката на необходимите актове и работата върви по план до момента. Агенцията ни участва всички, очаква всички делегирани актове за приложение на системата да са готови в първата част, първата четвърт на 2020 година, за което ще позволи на агенцията ни да завърши техническите спецификации. След това продължаваме с необходимите процедури по възлагане, всички компоненти на системата, които трябва да се разработят, мобилните приложения, сигурните имейл услуги и ред други компоненти. Ще бъде публикувано всичко това следващата седмица и първата четвърт на следващата година ще започне работа. Освен това, председателят Имам оба към вас а, да говорите малко по-бавно, с оглед на добрия превод. Освен това, агенцията ще найме допълнителен персонал. За ETS имаме необходимия а, борт за управление на програмата и консултативната група, които координират работата между агенцията, Frontex, Европол, комисията, държавите членки. ETS се очаква да е оперативна в края на 2022. Приложението на двете системи трябва да се разглежда и може би това се вижда и от екрана, като част от една по-широка инициатива. Е, много важни елементи от оперативната съвместимост на големите системи в Министерството вътрешните работи. И за да се улесни приложението на оперативна съвместимост, агенцията също така установява известна съчетаемост между двете системи, тяхното приложение и сега компонентите за оперативна съвместимост, така както са предвидени от съответния регламент, ще бъдат разработени в паралел заедно с системите, което ще спести между 9 и 12 месеца от срока. В същото време трябва добре да се разбере, че тези две системи са основните градивни блокове на оперативната съвместимост. Оперативна съвместимост няма как да има преди успешното въвеждане на системите за влизане, излизане и ETS. Това е вероятно видимо също и на екрана, но целият процес е много сложен, изключително много предизвикателства, взаимозависимости съществуват. Що се отнася до зависимостите, има много сериозна взаимосвързаност между двете системи, срокът за тях и законодателните проекти, които все още се обсъждат и по-конкретно регламентите, презглеждането на регламента за ВИС и Евродак. Друга взаимозависимост, която искам да подчертая, е предстоящата многодишна финансова рамка и, на, и наличността на достатъчно финансови и човешки ресурси за постигане на задачите, защото в, следващ, в първите две години на програмния период се предвиждат най-големите развития и те трябва да бъдат приключени, за да влезнат в оперативна фаза системите. Това е въпрос вече повдигнат през Европейския парламент и а, пред председателството. Що се отнася до предизвикателствата, Искам също да очертая три, които са най-важните. На първо място координация и политически надзор, насоки на национално и общо равнище. Приложението на двете системи трябва да продължи да се управлява не само на оперативно и техническо равнище, но и на политическо равнище като приоритет. Това е и посланието, което аз отправих на към министрите на вътрешните работи вчера по време на съвета ПВР. На следващо място трябва да се припознае факта, че приложението на тези две системи не е технически проект. Много сериозно внимание и време трябва да се отдели за преразглеждане и настройване на процесите на работа, оперативните процеси, защото иначе няма как да се постигне успех. Еолиса вече положи сериозни усилия в това отношение, заедно с партньорските агенции CEPOL и Frontex и подготви много подробни а, програми за обучение и агенцията готова да разшири своята подкрепа, ако е необходимо. И третото предизвикателство е включването на всички заинтересовани страни. Трябва да сме наясно, че успеха на тези две системи зависи от редица частни а, заинтересовани а, страни, които са оператори на летищата и така нататък. И те също трябва да бъдат взети предвид и включени в приложението. Това е един от основните уроци, основната полка, която извлекохме от опита на други държави. И в заключение, е, Олиза продължава с прилагането на двете системи. Много сериозна координация на централно и на национално равнище остават е, все така важни. Ние правим всичко възможно да справя, се справим с кратките срокове, но приложението е споделена отговорност и държавите членки имат много сериозна роля в цялостния успех. Лиза работи в тясно сътрудничество и конструктивно с е, държавите членки, Европол и комисията, за да има плавно приложение на двете системи и също така отделяме специално внимание за а, сигурността на двете системи, за да може да се спазят всички стандарти за сигурност и защита на личните данни. А, накрая искам да ви уверя, че Олиза остава а, важен и прозрачен партньор на Европейския парламент и ще направим всичко възможно прилагането на централно равнище да бъде успешно, както и участието на държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Кърков, за вашата обстойна презентация за това какво се случва от страна на Еолиза. Но нека сега чуем и доклада на господин Луис де Елсебио Рамос, който е заместник директор на отдел капацитет в Европол. Имате думата. Е, благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми членове на Европейския парламент. Искам да се възползвам от възможността да ви благодаря специално за възможността да ви докладваме за това как се развиват тези два важни проекта ЕС и ЕТИАС на ниво Европол. Каква е ролята на Европол по тези толкова важни проекти? Както знаете, по регламента за оперативна съвместимост Европол следва да приложи решение с цел предоставяне на достъп по европейския портал за работещите в граничната и брегова охрана. Трябва да направим това с цел идентифициране на риска, проистичащ от лица, влизащи в шенгенското пространство. Тези проекти ще са от полза и от, за нас, тъй като наши оправомощени служители пък ще имат достъп до всички бази данни, към които се прилага оперативната съвместимост. Този проект е единствена по рода си възможност за взаимодействие между правоохранителните органи и служителите на гранична охрана. В полза на гражданите да се обединят тези две нива, за да може по-ефикасно да се преборим с рисковете, проистичащи от настоящото положение с миграцията. Европол има ясен мандат по регламента за оперативната съвместимост. Съгласно този мандат следва да установим система за улесняване на достъпа на оправомощени служители на гранична охрана до нашите бази данни. Този проект се нарича Quest. На английски съкръщението означава изискване на помощ от Европол. Става дума при Quest за интерфейс, чрез който предоставяме достъп до базите си данни. Следва да предоставяме такъв достъп до да можем да предоставяме такъв достъп до 2020 година. Интерфейсът вече е разработен. Европол пое много силен ангажимент по проекта за оперативната съвместимост и този интерфейс е конкретен резултат от този ангажимент. По този интерфейс ще може да има достъп до нашите бази данни. След като излязат актовете за изпълнение по Европейския портал за търсене, ще трябва да доуточним някои подробности по този интерфейс, но вече сме готови да започнем работа по този толкова важен проект. Няма да се спирам върху отделните елементи от архитектурата на системата. Сигурен съм, че сте запознати с тях. Ще опиша само приноса на Европол към програмата за оперативна съвместимост. Нашият принос е интерфейсът Quest. Quest ще е инструментът за интегриране на Европейския портал за търсене и европейските бази данни. Така ще бъдат интегрирани по този интерфейс всички системи. Надлежно оправомощени наши служители, освен това, по Европейския портал за търсене ще имат достъп до всички системи, попадащи в обхвата на регламента за оперативна съвместимост. Това са ЕС, ЕТИАС, Евродак, Шенгенската информационна система, ВИС и други. Вече приключихме работа по този технически инструмент. Сега работим по други елементи от цялостния проект. Миналата година Нашата директорка госпожа Бол се погрижи за доброто управление по проекта. Реши да се създаде програмен съвет по въпросите на оперативната съвместимост, за да можем да разполагаме с всички необходими ресурси. През месец май тази година управителният съвет на Европол одобри пътната карта на Европол по европейския проект за оперативна съвместимост. Така общата пътна карта за оперативна съвместимост, разработена от Еолисъм, можа да се впише и в нашата работа на ниво срокове. Така ще сме сигурни, че ще можем да спазим всички срокове по отделните проекти. Едновременно с това тясно си взаимодействаме с комисията, с Frontex и с Еолиса. Мисля, че проектът за оперативна съвместимост е много добър пример за сътрудничеството между комисията и агенциите – ние предоставяме техническо подпомагане по актовете за изпълнение и делегираните актове по отделните проекти. Едновременно с това работим и много активно за намирането на технически решения, за да няма припокриване между работата на трите агенции. Освен това, работим още от сега така че всички инфраструктури да са готови през идната година. Кои са основните предизвикателства към момента? Много важен въпрос е техническата инфраструктура. В Европол трябваше да преразгледаме изцяло инфраструктурата си. Първо, за да има висока степен на наличност. Всички системи по програмата Оперативна съвместимост трябва да са в действие 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Ние имаме много добър потенциал за предоставянето на висока степен на наличност, но трябваше да вземем предвид и необходимостта от инфраструктура за да можем активно да конфигурираме системите си. Освен това, системите ни трябва да могат да се разрастват. Това е другото предизвикателство. Трябва да имат повече капацитет нашите системи, за да може всички запитвания, най-вече по ЕЕС и ЕТИАС, да могат да бъдат обработвани на време и това налага и необходимост от пълно преразглеждане на инфраструктурата ни към момента. На трето място, трябва изцяло да преосмислим начина по който работим с информация. Това е въпрос на управление, но и въпрос на спазване. Всички наши работни процеси, всички решения трябва изцяло да са в съзвучие с регламента за защита на данните и с нормативната уредба за защита на основните права. И накрая нещата се свеждат и до ресурси. Трябва да разполагаме с необходимите ресурси, ако искаме да постигнем успех по проекта. В това отношение наистина трябва да дам висока оценка на работата на Европейския парламент. Благодаря ви за подкрепата. Мисля, че през идната 2020 година ще разполагаме с достатъчно финансиране – ще ни е необходимо, извинете, такова финансиране. Затова очакваме от парламента да ни подкрепи по време на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Това бе всичко от мен. С удоволствие ще отговоря на въпросите ви. И сега ще се изкаже последният ни гост, преди да дам думата на колегите, които ще зададат въпроси. Ще дам сега думата на господин Лежери, изпълнителния директор на Фронтекс, който ще ни докладва за прилагането на ЕТИАС. Благодаря, господин председател. Добро утро, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. Виждате, че работим в екип. ГД вътрешни работи на комисията направи представяне по темата. Изложение направиха и колегите ми от Еолиса и Европол. Ще говоря за ЕКИАС. Ще се спра накратко и върху системата за влизане и излизане. Работим заедно по тези системи. Що се отнася до Агенцията за европейската гранична и брегова охрана, то в бъдеще ще сме партньори на националните служби за гранична охрана при рутинната им дейност. Няма да работим в горещите точки или за справяне с кризи с миграцията. Ще подпомагаме рутинно националните органи. В нашата агенция ще се разполага Централното звено за Европа, това се вписва в цялостна наша програма, която обхваща различни компоненти на оперативната съвместимост. Как са отразени тези компоненти в работата ни? Ще трябва да учредим това централно звено по ЕТИАС на първо място. Освен това, Европейските екипи по гранична и брегова охрана ще трябва да имат достъп до ШИС-2. Освен това, ще трябва да има достъп и до общата база данни за статистическа информация и отчитане. Освен това, ще подпомагаме Еолиса и държавите членки при прилагането на системата за влизане и излизане. Ще се спра на това по-нататък. Става дума за взаимодействие с държавите членки по контролно-пропускателните пунктове. Освен това, ще трябва също така да установяваме и множествените самоличности в отделните бази данни преди влизане. Централното звено за ЕТИАС на ниво нашата агенция е един важен компонент, както виждате, но не е единственият проект, по който работим. Програмата се управлява от съвет, който аз редовно председателствам. Разполагате с доклада за прилагането на ЕТИАС. Няма да повтарям констатациите в него. Ще се спра върху някои основни моменти от напредъка ни. От последния доклад на сам Frontex се справи с следните задачи. Първо, организирахме семинар за заинтересованите страни на вътрешно ниво, тъй като е тя ще се отрази и на мандата ни, ще се отрази и на работните процеси вътре в агенцията. Затова трябва да направим така, че да има цялостно разбиране за това как функционира тази система съгласно регламента за ЕТИАС и какво се очаква от нас – Друга важна стъпка за нас бе привеждането в съответствие на работните ни процеси с работните процеси на Еолис. Тук отново работихме в екип. Освен това, подготвяме и набирането на човешки ресурси за работната група. Работна група ЕТИАС и оперативна съвместимост – Подготвяме също така и техническото задание и определенията, що се отнася до набирането на човешки ресурси за централното звено. Сега търсим сграда, ще трябва да се справим и с тази задача, за да може към 2021 година централното звено ЕТИАС да може да бъде разположено в централата на агенцията във Варшава. Това ще трябва да бъде приведено и в съответствие с срока за изграждане на сградата на новата ни централа. Първоначално временно ще бъде настанено централното звено, след което ще се премести в новата сграда, там където ще се помещава в бъдеще централата ни. Трябва да работим и по различни други въпроси, като критичната инфраструктура или плановете за извънредни действия. Тук има много конкретни законови разпоредби. Работим по този въпрос с комисията. Работим също така и по изясняването на правомощията за работа с лични данни. По този въпрос поддържаме тясна връзка с Европейския надзорен орган за защита на данните. За в бъдеще ще продължим да подпомагаме Европейската комисия при разработването на делегирани актове и актове за изпълнение съвместно с Еолиса. Подпомагаме Еолиса при преразглеждането на и работата по техническите спецификации съгласно регламента. Подпомагаме Еолиса и комисията в това отношение като ползватели. Освен това, предоставяме и все по-широка подкрепа на държавите членки. Организираме, например, срещи за служителите на гранична охрана, в които участват представители на Еолиса, комисията и Европол. Правим това, защото регламентът за е, тя ще се отрази върху рутинната работа на служителите на гранична охрана. А ние, тъй като ние по този регламент в бъдеще ще трябва да им взаимодействаме ежедневно. Работим съвместно с комисията Еолиса Европол и Европол. Провеждаме ежемесечни съвместни срещи. Освен това установихме, че има нужда да се установи център за подпомагане по ETIAS, е както и по системата за влизане и излизане. Необходимо е да се установи този център. Той ще е необходим и за системата за влизане и излизане. Ще трябва да се направи това преди да се учреди централното звено за ЕТИАС. Установихме и някои рискове, както става ясно от доклада ни. Първият риск е свързан с приемането на законодателни и технически стандарти. Той може да се отрази на работата на централното звено. Освен това, трябва да бъдат наети и човешки ресурси за това централно звено по ЕТИАС. Този въпрос е много чувствителен. Ще приложим процедурата по ЕПСО, тъй като трябва да наемем около 250 служители, които ще работят на смени. Назначаването на 250 души в рамките на много кратък срок, при това на служители с много специфичен профил – е процедура, която може да се проведе от Европейската служба за подбор на персонал. Така ще има повече потенциални кандидати. Центърът за подпомагане би могъл също да бъде рисков, тъй като става дума за взаимодействие с превозвачите, с определен отрасъл. Това е изключително важно – затова трябва да се ускорят темповете, които прилага тук Европейският съюз. Планиране на високо равнище на основните ни дейности. Както казах, възнамеряваме да наемем сграда, която да можем да използваме към месец май 2021 година. Там временно ще се помещава централното звено по ЕТИАС – освен това, искаме да наемем и служители, работещи по отделни случаи. Тази процедура ще се проведе на два етапа през 2021 и през 2022. Подготвяме също така и Центъра за подпомагане на превозвачите с оглед прилагането на системата за влизане и излизане. Този център би следвало да започне работа в началото на 2022 година. Упоменах системата за влизане и излизане. Към момента на приемане на акта за тази система, законодателят не е предвидил роля за Frontex, но този акт е бил прият много отдавна – през 2014 година. Затова Еолиса и комисията междувременно се обърнаха към Фронтекс с молба да се включи. Това и правим в момента. Предоставяме подкрепа на служителите на граничната охрана – Предоставяме такава подкрепа от нашата гледна точка на крайни потребители. Системата за влизане и излизане, системата за оперативна съвместимост и по-нататък и ще внесат промени в работата на служителите на гранична охрана ще има промени в профилите на служителите, ще се усъвремени и управлението на границите, но служителите трябва да бъдат подготвени за това. Става дума в крайна сметка за създаването на съвременни системи за управление на границите в държавите членки. Новият ни мандат ще влезе в сила от утре. По силата на този мандат ще имаме повече възможности за обучение. Вече започнахме заедно с СЕПОЛ и Еолиса да обучаваме служителите на гранична охрана. Използваме мандата си също така и за новаторска и научно-изследователска дейност, както и за пилотни проекти. Вече започнахме работа по някои пилотни проекти – които могат да дадат възможност за навлизането на нови технологии, на нови начини на работа и за внедряването на системата за влизане и излизане в държавите членки. От значение е тук оборудването на гранично-пропусквателните пунктове. В това отношение работим заедно с Еолиса и с комисията можем и ние да се намесим, ако има трудности и ако имаме възможност да разположим постоянен корпус от свои служители на някои гранично-пропускателни пунктове. Това са задачите ни. Те излизат извън рамките на функциите, които традиционно изпълняваме в рамките на мандата си, излизат извън рамките на темите, по които говорим обикновено тук във вашата комисия. Когато става дума за Европейската гранична и брегова охрана, участниците в заседанията често се спират на въпроси като миграцията и сигурността. И тук Става дума за справяне с рисковете, проистичащи от незаконната миграция, с рисковете за сигурността, проистичащи от влизането на наша територия на чуждестранни бойци, например. Но нещата се свеждат и до това да се подпомагат добросъвестните пътници. Всяка година се регистрират над 600 000 законни пресичания на границите, било то влизания или излизания. Това са най-вече европейски граждани. Извинете, става дума за 600 милиона. И ако се сравнят тези 600 милиона с 150 хиляди незаконни пресичания на границите от изминалата година, то става ясно, че си заслужава да се инвестира и в насърчаване на добросъвестното пресичане на границите. Струва си да се инвестира в капацитет за управление на границите, който да е на висотата на настоящите предизвикателства. Защото управлението на границите се свежда до трансграничното придвижване на хора и на стоки. Благодаря. Сега е време за дискусия. Госпожа Стрик е първата, която вдигна ръка. Благодаря. Благодаря на четиримата за изложенията. Разбира се, проекта и процедурата е свързана с нашата загриженост за защитата и точността на данните понякога системите с данни, е, при системите от данни имат срив. Доколкото разбирам, принципът за ограничаване на целите не се променя. Как може да се запази това? Защото Системата предполага, че повече данни за различни цели са достъпни за различни органи за различни цели. Как може да се гарантира принципът за ограничаване на целта да бъде спазван? И също така е, е необходимо да има и клаузи за недопускане на дискриминация и защита на основните права. По отношение на дискриминацията, предполагам, че информацията за граждани на трети страни присъства несъразмерно в бази данните и как да не допуснем подобна дискриминация срещу тези лица и може би комисията ще може да ни каже нещо за това как да се замисли системата, че да няма дискриминация. Освен това, по... какви гаранции има, че гражданите могат да коригират и заличат своите данни, ако не са точни. Освен това, комисията би трябвало да има а, делегиран акт и може би няколко думи за критериите в делегираните актове и накрая за надзора и изпълнението. Ние разчитаме на механизмите за национален надзор и знаем, че техният капацитет е ограничен. Това е в допълнение към нормалните им задължения и как смята комисията, че ще успеят да се справят с тази задача и да си свършат добре работата. Госпожа Клер. Благодаря, господа за вашите изложения. Няколко технически, след това един по-общ въпрос. Господин Гърков, това, което представихте, беше много интересно, но беше трудно за четене. Бихте ли ни казали The European Search Portal? За кого е предназначен? За националните могат ли националните администрации да ползват тази база? И как функционира The Multiple Identity Detector? Разбирам, че това е нещо много важно. Господин Солон, говорихте за актове за делегация за изпълнителни актове. Нямаме какво да кажем, тъй като са, това е делегирано. Може ли в определен момент да ни разкажете кои са предизвикателства, са, кои са трудните проблеми в делегираните актове? Казахте, че не сте сигурен дали държавите членки са готови. Ще може ли в един момент тези актове, когато бъдат с е, готови да ни ги представите. Освен това, вие говорихте за сътрудничество с другите структури. Бихте ли ни казали как е организирани екипната работа на европейско ниво, но също така и с националните органи? Споделяте ли трудностите и успехите с останалите? И втори въпрос за вас – вие говорихте за предизвикателства. Имате ли кризисен сценарий? Подготвени ли сте за кибератака или някаква конкретна трудност, която би проявила уязвимостите в системата? Господин Тодорач. Благодаря. Ще започна с благодарение, с благодарности към ораторите и за това, че ни представиха оперативната вместимост. Радвам се, че агенциите и комисията се допълват взаимно. Така че първо искам да ви благодаря за това, че ни представихте оперативната съвместимост. Имам три въпроса. Първият е свързан с сигурността. Тези системи имат множество точки за достъп. Граничните охранители ще имат достъп до тези системи те са оперативно съвместими, следователно се повишава риска, свързан с сигурността. И понякога рисковете за сигурността са свързани повече с човешката грешка, отколкото с техниката. Как ще предотвратите нерегламентиран достъп както от страна на служители, така и от страна на държавите членки. И пак във връзка с сигурността в момент, в който говорим за изкуствен интелект и новата стратегия, която комисията ще представи за управление на данните, мрежите 5G и въпроси свързани с сигурността в момента, в който в кибер, в цифровата област нещата са толкова сложни, как ще направите така, че компонентите и инфраструктурата в системата, може би това е въпрос към господин Гърков, са надлежно сертифицирани, когато бъдат въведени като елементи на системата. Възоснова на е, графиката, която показахте, виждам, че в е, момента набавяте на системата и сте в процес на обществени поръчки. Как ще гарантирате сигурността? Втори въпрос е свързан с е, графика. Графиката показва, че дейността, дейностите са много сложна, различни елементи, те са взаимно свързани. Предвидени ли сте непредвидена ситуация, доколко има риск? Обсъждаме различни части, които липсват в мозайката говорихме за измененията в ЕТИАС. И така, предвидили ли сте план за действие при непредвидени ситуации и разчитате ли на държавите членки да бъдат подготвени и предвидили ли сте възможност за реагиране при непредвидени ситуации? Третия въпрос, свързан с квалификация и обучение. Това е въпрос към господин Леджери и Европол и служителите на трите агенции, които ще използват системата. Е, каква е подготвеността на служителите в държавите членки? Е, в когато правим мисии по ВИС и СИС, виждаме, че има много служители от правоохранителната система в държавите членки, които не знаят как да използват съществуващата система. И как ще се подготвите за момента, в който системите ще влязат в експлоатация, така че да, да сме сигурни, че държавите членки могат да работят с тях. Госпожа Ернст. Искам да се изкажа народния си език. Първо, нека кажа, че наистина съм очудена, че 30 години след падането на Берлинската стена и на стен, по-голямата стена, която отделяше източна Германия от други държави, сега говорим за изграждането на друга, дори още по-голяма стена. Преди 30 години не бих допуснала нещо такова – Имам усещането за странно дежавю. Както знаете, нашата политическа група е за установяването на оперативна съвместимост при работата на полицейските структури. Има много основателни причини за това има връзки с тероризма, например, на които сме били свидетели в Германия. Но има нещо, което не подкрепяме, а именно тясното обвързване на оперативната съвместимост с миграцията. Това, което предлагате вие тук, среща много яростен отпор от наша страна. Но вие сте наясно с това. Въпросите ми логично проистичат от тези констатации. Представителят на комисията каза, че все още не са решени някои въпроси във връзка с съвместимостта с други системи. Кои са тези все още нерешени въпроси? Какво още трябва да се постигне, за да има съвместимост между отделните системи? Колегата вече говори по другия въпрос, който искам да задам. Въпроса за защитата на данните. Моля да вземете отношение по това какво възнамерявате да направите за защитата на личните данни. Третият ми въпрос. Казахте, че има разлики между държавите членки, що се отнася до прилагането и че има нужда от подобрение. Какви подобрения имате предвид? Какво очаквате от държавите членки? Какви механизми смятате да приложите, за да се постигнат реално подобрения? И какви са причините за много съществените разлики между отделните държави? Последният ми въпрос. Би ми се искало да знам колко ще струва цялото това удоволствие – какъв ще е общият размер на разходите за системата след като бъде внедрена във варианта, в който я предлагате, включително и разходите за човешки ресурси. Какви средства е разчела от своя бюджет комисията и какви средства трябва да бъдат инвестирани в държавите членки? Благодаря, господин Брайер. Най-напред и аз искам да подчертая, че тези политики са погрешни, защото системата за влизане и излизане е свързана с безразборно събиране на данни за всички, които влизат и излизат лица, които по никакъв начин не са заподозрени. Аз смятам, че що се отнася до ЕТИАС, изчисляването на вероятностите въз основа на съмнителен софтуер може да доведе до дискриминация. Тези системи в САЩ вече са се провалили и аз не смятам, че те трябва да се създават. Въпросът ми е за въпроса на Европол. Там има няколко интересни неща. Казахте, че има изиск... различия в изискванията за конфиденциалност при националните бази данни. Бихте ли ни казали в какво състоят тези различия? Освен това, казахте, че криптирането е част от решенията. Това означава ли, че не е сигурно, че данните ще бъдат криптирани? Според мен е необходимостта от това е очевидна. Освен това споменахте а, е, списъкът, а, е, който ще бъде съставен и на какви критерии ще бъде съставен на този, този списък с е, заподозрени лица. Господин Ленерс. Благодаря. Извинявайте, аз пропуснах началото на дебата и нямах намерение да взимам думата, но чух European Search Portal и се а, развълнувах, защото си спомних дискусиите, които водихме тук за Google – освен това си спомних посещението в Юлиза в Страсбург. Влязахме в едно подземие с сървъри един до друг, няколко сантиметра един от друг, но между които нямаше връзка, тъй като те бяха те са били изградени възоснова на е, различни цели, формулирани от различни генерални директори. И след това у дома е, като се върнах от дома, обясни какво сме направили. Реакцията не беше браво, а не вярвам на ушите си. Мнозина в Европа очакват е, системите за данни да бъдат съвместими, което е в интерес на сигурността. Когато се говори за баланс между сигурност и основни права, този баланс трябва да съществува в оперативната съвместимост. Не променяме права за достъп. В много области, особено благодарение на участието на парламента, сме подобрили гаранциите, свързани с защита на данните и много се радвам, че чувам. И това, това каза и колегата Тодорачи, че тук са всички агенции. Това показва, че има надежда да се излезе от е, липсата на комуникация между отделните органи. Радвам се, че има кооперация. Знам, че и в парламента трябва да свършим е, работа. Трябва да бъдат е, направени известни изменения в Етия. Следващия понеделник ще очаквам изложението в комисията Либе и след това ще започнем работа ние в Европейския парламент, като имаме предвид, разбира се, ограниченията във времето. Разчитаме да сътрудничим с вас. И сега имам въпрос, тъй като всъщност това трябваше да направя. По отношение на бюджета, преди няколко седмици водихме дискусия, има проблеми с бюджета, не толкова с общата сума на бюджета, а с времевия график и като си имам предвид, че различните агенции са на различни етапи, някои агенции имат нужда от повече пари. И искам да ви попитам и най-напред господин Гърков, това все още проблем ли е или този проблем вече е бил решен междувременно? времено? и в бъдеще по отношение на служителите. Не е лесно да назначиш необходимата бройка служители, защото има определен брой служители, които искаме да бъдат назначени в различните отдели за различните дейности но ако работим възоснова на проекта, какво ще бъде отражението върху дейността на цялата агенция и ще разполагате ли с нужните служители? Госпожа Стедлер, имате ли въпрос? Нямате. Сега да ще дам думата за отговор. Предлагам по 3 минути на всеки един от тях, е, защото ни предстои още една е, точка, по която ще, пак ще изслушаме господин Фабрис Лежери. И така, ако може в същата е, последователност, господин Стън. Thank you, Chair. Thank you for all these questions. I will struggle for answering to благодаря. Няма да е лесно да отговоря на всичките въпроси за 3 минути. Първо права за достъп, ограничение на целта, кой до какво има достъп. За всеки регламент има ясни разпоредби за а, това кой има какво право на достъп за каква цел. Ние Искаме да има последователност, така че всеки потребител да има достъп в съответствие с регламента. Имаме профил на потребителите. Това е за всяка индивидуална система и този профил се определя в зависимо съдържанието регламента. Второ, достъпа до системата се, се ръководи от принципа необходимост нужда да знаеш. Граничният служител възоснова на документа, с който пътува лицето, ще има достъп до определена част от системата. има ограничения върху възможностите да се задават въпроси на системата и да има възможност за ограничаване на достъпа в зависимост от функцията на съответния служител. Със законодателите са включили различни разпоредби за ограничаване на целта, но и за защита на съдържанието на данните. А също така да се иска достъп, за да, за да имат право да променят, да поискат заличаване. Всичко това в съответствие с регламента. Искам да ви напомня, че и двете системи включват поредица от инструменти, които ще дават представа за това какъв е статута, за да знаем каква е продължителността на престоя и да се предостави информация за това колко е максималната продължителност на престоя. Що се отная до човешкия фактор, в ЕТИАС имаме сериозна промяна в използването на системата. Ние помагаме на системата, ние взаимодействаме по различен начин с потребителите, особено граничните служители и ограничаваме необходимостта те да въвеждат информация. Всеки път, когато граничният служител има нужда от определена дейност, ще има искане и операторът ще ръководи граничния служител в процеса. И по този начин крайното решение ще бъде на граничния служител – но се, на него му се предоставя нужната информация. По този начин се ограничава риска от човешка грешка. Що се отнася до бюджета, необходим за системата, имаме правни и финансови отчети и за двата регламента, но ние също така помагаме на държавите членки да подобрят дейността си на сухопътните граници и на граничните пунктове, за да се улесни преминаването на границата чрез автоматизирани системи за граничен контрол и като се използват възможностите предвидени от измененията в Шенгенския граничен кодекс, прияти заедно с регламента за влизане и излизане. Благодаря. Господин Гърков, имате думата за отговор на поставените ви въпроси. Ще се опитам да се вместя в тези три минути. Що се отнася до поверителността на личните данни, защитата на данни. Имаме същите разпоредби в регламента. Те се прилагат от страна на агенцията в контекста на двете системи, така че те са ефикасни разпоредби. Госпожа Келер, това, което попита за европейския портал за търсене и детектора за множествената а, самоличност, всъщност това не е отворена врата за достъп а, от всички до всичко. А, чисто и просто по този начин а, нашите служители ще имат по- а, бърз достъп до а, информация до системите, които така или иначе им е разрешено да а, използват. При а, детектора на ръцената самоличност а, там знаем, че се е случило в в контекста на различните е, терористически атаки, един и същи човек да ползва различна самоличност. Това е начин да го преодолеем. По-нататък имаме консултативни групи, които ни помагат за приложението днес и в Европол, и в Фронтекс. Заедно и с комисията действаме, така че много е сериозно нашето сътрудничество, много е близко. Подготовката за кибератаки, да, много сериозно възприемаме този въпрос и изисканията за сигурност на системата са включени в спецификациите. В същото време агенцията заедно с държавите членки и комисията подготви изисквания за сигурност, които са а, един формуляр, а, една, об, един общ подход, който може да се използва в държавите членки. Господин Тодораки попита а, за а, с, инфраструктурата. Наистина тези елементи за сигурност са включени и в изискванията, и в процедурата по възлагане а, обмена на информация ще бъде, както и до сега в съществуващите системи, а, криптиран. Много е кратък срока за тези системи, заради срока на влизане на различни, в сила на различните законодателни предложения, както и а, политическите елементи, наистина има рискове по отношение на сроковете, особено що се отнася до това, че зависим в много голяма степен от държавите членки. Така че дори на централно равнище да се действа добре и в срок, ако има държави членки, които не могат да следват а, срока, трябва да изчакаме и последната готова държава членка. Заедно с СЕПО и Frontex работим по обучението. Пакетът за вход и изход е готов. Заетия е в финална фаза. 2020 е, ще тестваме, 2021 ще започнат обученията. Метод е обучение на обучителите. Мерките за защита на данните вече споменах, включени са в е, самото приложение на системата. Агенцията също така работи по анализ на въздействието на защита на данните, така че ще ви представим кои са мерките, които трябва да се разгледат. Що се отнася до държавите членки, какво се очаква от тях, те трябва да се концентрират върху подобрение на оперативните процеси. Техническата страна е важна, но нещо, което държавите членки наистина трябва да разгледат, да се съсредоточат върху него, това е как да оптимизират оперативните процеси, за да може да приветстват всички подобрения на ETS е в своята система. Господин Солан каза, че а, е, а, е, от своя страна а, как вървят нещата, както и аз ще добавя, че бюджетите се спазват. Що се отнася до срока и бюджетите, господин Ленард се попита, новата многогодишна финансова рамка споменах. Там са необходими два елемента. На първо място предварително разполагане с бюджета още през 2020-2021 година, защото това са решимите периоди, където са необходими всички тези бюджети, за да се свърши голяма част от обема на работата. Това е също така и част от преговорите с парламента по новата многодишна финансова рамка. И на второ място, агенцията има необходимост от допълнително финансиране в новата многодишна финансова рамка, за да се включат е, дейности, които не са включени в момента в различните заявления, но са много важни за тези е, две системи. На първо място разширяването на помещенията в Страсбург, също интегрирането на настоящите системи Евродак, ШИС, ВИС в новата архитектура по оперативна съвместимост, което спирам до тук. Благодаря, господин Гърков. Сега господин Елосеби от името на Европол. Вашите кратки отговори на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Здравейте! отново от мен ще отговоря директно на въпросите ви. Що се отнася до акредитацията на мрежите на Европол, в момента виждаме три вида мрежи. Достъп, базово ниво на защита, достъп през защитените мрежи на Европейския съюз и достъп от а, криптирани мрежи на Европейския съюз. Това са трите вида защитени. А, трите вида достъп, които са защитени. И ние предоставяме достъп на държавите членки посредством тези различни видове мрежи. Европол работи за последователност на нивото на акредитация на ниво държави членки и е, европейско равнище. Европол предоставя тези данни с съответствие на BPL. процеса и степента на достъп. Така че да е сигурно, че от двете страни степента на сигурност съответства. Както обясниха колегите, Комисията работи днес и в следващите седмици и месеци по актовете за изпълнение и делегираните актове. Но що се отнася до криптирането, ние използваме криптиране за нашите поверителни мрежи. Т.е. криптираме и от двете страни, за да гарантираме, че изискването за криптирани мрежи се спазва не говорим за криптиране на самата информация. Това е, е въпрос, който ще се включи в акта за изпълнение или делегирания акт и така ще видим какъв съвет ще получим от Европейския надзорен орган за защита на данните от комисията. Също така имаме принцип, според който се съхранява минималното количество информация в нашите бази, бази данни. Така че тези списъци за наблюдение включват единствено и само информация, която не съществува в другите бази данни. И това е от интерес на, за управление на границите или международно търсене. Надявам се, че с това отговорих на вашите въпроси. И така, господин Лежери, имате думата. Благодаря, господин председател. Ще отговоря на френски на въпроса за съществуването на кризисни сценарии. Както каза и Крум Гърков, наистина има едно укрепване на системите, в момента сме в ход на работа и в Еолиза, и в комисията в тази посока, но най-общо работата на Frontex е да засили сигурността на нашите информационни системи. И отвъд въпроса ви за кибератаките, ние сме въвели, точно както се изисква законодателно, план за криза и по него работим заедно с комисията и с другите агенции. И също така а, имаме предвид и физическата сигурност на сградите. Разглеждаме необходимостта, дали има такава или не, да а, се класират различните структури като критически или не, а, що се отнася национално или на, до европейско равнище а, спрямо ЕТИАС. Имаше въпроси как се действа в работата в екип, в агенциите не само, но и с държавите членки. Вие, както правилно сте разбрали, както каза и Крум, работните групи а, съществуват, които са а, на техническо равнище, участва и Frontex и другите агенции, Ализа и така нататък. Frontex винаги е представена. Имаме също така и а, група на високо равнище за въвеждане, включване на а, различните а, в държавите членки, а, тези агенции, служители, които не са чак толкова убедени в а, това колко е важно въвеждането на тези системи и така заедно с Елиза и Европол и Фронтекс редовно се срещаме минимум а, средно 2-3 пъти годишно и от миналия месец. Аз и уведомявам редовно на месечна база нашия съвет и това също има въздействие върху националните служби за охрана. Тези компетентни органи, които отговарят за гранична охрана, не участваха в достатъчна степен. И това се дължи не само на обучението, Дължи се и на цялостна промяна в методите на работа. Държавите членки трябва да са наясно, че става дума не само за технически промени, става дума за нововъведения, които из основи ще променят начина на работа. Е, и последният въпрос беше за обучението в държавите членки. Естествено, това е предизвикателство. Виждаме го като предизвикателство. Това установихме и с Еолиза, и с комисията за системата за изход и за влизане и излизане. Ще използваме мандата на Агенцията за обучение не само на нашите а, служители на границата, но също така и а, нашите членове в постоянния съвет. А, не става въпрос само за държавите членки, за да сме сигурни, че за, в постоянния състав а, а, всички служители могат да използват техническото оборудване и също така могат да помогнат и на място на нашите колеги национално равнище. Благодаря много. И така, а, изчерпахме тази точка, много пресрочихме времето си, но без да се отлага повече, казваме веднага довиждане на нашите гости, защото а, Фабрис Лежери е а, нашият а, участник в следващата точка, а, именно прилагането на новия регламент относно Европейската гранична и брегова охрана. Благодаря ви. We're going to give just a couple of minutes of break. One... Само минута почивка. Максимум две, тъй като нямаме време.

Okay, now we go. Thank you. И така, продължаваме. Благодаря, господин Лежери. За това, че сте на разположение днес. Моля колегите, ако останат в залата, да запазят мълчание, за да вървим ние по нашия дневен ред. Все пак Остават ни още две точки. За тази точка имахме един час, но го пресрочихме, така че ще трябва да действаме по-бързо, за да обсъдим останалите точки от дневния ред. И сега стигаме до точката за прилагане на новия регламент – относно Европейската гранична и брегова охрана. Продължаваме да я наричаме Frontex, но тя променя името си, обхвата си, естеството си. И така ние участваме в този преход от това Frontex да се превърне в европейска гранична и брегова охрана. Сериозни промени. За това ние призоваваме да използвате да, възможността да обмените гледища с директора на тази гигантска агенция в областта на Либе. Капацитет, персонал, бюджет, обхват, най-голям сред останалите агенции, а, с които работим ние. Фабрис Лежери е тук, за да представи последното развитие на агенцията. Приветстваме го отново сред нас. Ще имате думата сега. Ще ви помоля по-кратко да говорите, отколкото беше предвидено, за да остане време за нашите членове да ви зададат въпроси и евентуално да ни остане време и да можем да спазим сроковете в нашия дневен ред, в който фигурира още една точка сред тази. Благодаря много, господин председател. Здравейте а, отново, уважаеми депутати, дами и господа. Както знаете, новия регламент относно Европейската гранична и брегова охрана влиза в сила утре. И, както ви е известно, ние вече сме започнали подготовката за по-конкретно началото на Европейския постоянен състав от 1 януари 2021. Знаете, че заедно с комисията имаме пътна карта, обща пътна карта, която приехме и тя описва задачите и всичко това, което се очаква да се осъществи, сроковете, кой отговаря за различните задачи. Има, разбира се, и някои комитети, които трябва да се председателстват от комисията, но повечето от случаите става въпрос за мерки за изпълнение, които следва да бъдат прияти от управителния съвет на агенцията по предложение на изпълнителния директор. Ще кажа всъщност за най-важните задачи, които бяха изпълнени. На първо място от лятото на тази година работим в тясно сътрудничество с националните партньори и бреговата охрана и граничната охрана, която участва най-активно в управлението на границите. Много е важно заедно да можем да постигнем резултати не само с европейските агенции, но и с националното равнище. Национални сили плюс агенцията. Това е съставът на Европейската гранична и брагова охрана. Това е много важно понятие, което трябва да имаме предвид – и тук става въпрос за нещо повече от а, концепция и понятие. Това е една оперативна реалност. Друг нов оперативен а, момент е за това как ще използваме този постоянен състав. Това е а, постоянната услуга, която предоставя агенцията на държавите членки. Тези услуги са от подкрепа на гранично-пропускателните пунктове до подкрепа а, за наблюдение на границите, също така дейности по връщанията, защото има много сериозен капацитет изграден а, в областта на доброволното връщане, връщането, а, последващите дейности след връщане и също така възможности за повече дейност в трети държави. Това, което е важно обаче сега в краткосрочен план е успешно да приключим кампанията за наемане. Първата част а, по, от тази дейност започна през а, октомври. 23 октомври публикувахме а, първата обява. 700 до 800 гранични служители се очаква да бъдат наети. А, до края на март месец. Крайният срок за подаване на документи е 16 декември. Така че работим усилено. И още по-усилено сега пред срока с, с една професионална а, фирма за комуникация така че да сме сигурни, че добре се разпространява информацията. Ние настояваме на качеството. То е много важно, за да се поддържа и развива доверието, тъй като държавите членки трябва да са убедени, че ние наемаме а, точните служители, гражданите трябва да ни имат доверие, че имаме най-правилните служители с най-доброто обучение. Обучението ще продължи 6 месеца, ще започне на 1 май следващата година до края на годината а, с идея а, от 1 януари 2021 да започне оперативната дейност. Също така сме съвсем близо до приемане на всичките професионални профили, които сме разработили за служителите, които ще бъдат наети, различните функции, които ще изпълняват. Например, служител по трансгранична престъпност или служител по връщане или служител за анализ на риска, служител а, за наблюдение на граници и така нататък. Това са специализирани а, профили. Тъй като когато говорим за брегова охрана, гранична охрана, това е нещо по-общо. Имаме по-конкретни умения, които са необходими за различните профили. Това е процес, който върви заедно с държавите членки в контекста на работата на нашия управителен съвет. Също така подготвихме новата методология за оценка, която ще бъде приемата от управителния съвет, веднага щом влезне в сила регламента. И това е а, по повод на оценката за уязвимостта, по която работи агенцията и по този начин а, е много по-ясна взаимовръзката с оценката по Шенген и работата с комисията. Също така оценката за модела на приложение и различните елементи от начина на приложение са свързани именно с тази промяна за постоянен състав и корпус. Предишния модел – където имахме конкретни лица, предоставени от държавите членки, а сега ще разполагаме с по-големи групи. Това означава, че, държа... че агенцията ще предоставя известна логистика, тъй като ако ние изпращаме стотици или хиляди а, служители, ясно е, че не говорим за отделни лица, които търсят хотел или настаняване тук и там. Тоест, модела на операция на изпращане на служители ще бъде съвсем различен, което също така може да означава и спестяване на средства. Нещо положително от гледна точка на европейския бюджет. Работим и за бъдещата униформа, както вероятно си спомняте състава от категория 1 за първи път ще има униформа. За първи път ще има европейска униформа. Работим по първоначалните идеи и аз ще направя предложение към комисията. Трябва ни положителното становище на комисията преди да бъде разгледано от управителния съвет на агенцията. И така събираме експерти в областта на оръжията, тъй като сме наясно, че използването на оръжия е а, особено чувствителен въпрос. Чувствителен въпрос не е само по законодателни причини. Знаете, че има различни нормативни а, рамки в а, всяка една държава членка, така че ние трябва да сме а, достатъчно добре и наясно. Но също така трябва да помислим и за а, подвижността на служителите от постоянния корпус и а, също така как ще се транспортират техните оръжия. Събираме експерти и искаме да разполагаме с най-добрите стандарти, най-добрите практики, както естествено вероятно знаете, в европейските регламенти и европейското законодателство не съществуват подобни разпоредби, тъй като до момента няма европейски агенции, разполагащи, чието служители разполагат с а, оръжие. Също така работим и с а, отделите по човешки ресурси, за да а, определим стандартите, в които са необходими приложения, а, мерки за приложение. Например, психологически тестове трябва да има. Няма как право прилагащи а, служители да не преминават а, през такива психологически тестове, както е във всяка една държава членка. Това е нещо, което трябва да приспособим, да подготвим, защото това е историческо решение на европейския законодател. И така, до тук сме стигнали и разбира се, съм на разположение, за да отговоря на вашите въпроси, ако има такива, но вероятно е добре да спра до тук и да кажа отново, че се движим в срок, но сроковете са кратки и а, не можем да изоставаме за приложението. Благодаря ви много. Благодаря ви, господин директор Лежери. Благодаря ви, че говорихте толкова по същество. Говорихте и по-малко, отколкото очаквахме. Сега имат думата колегите за въпроси. Госпожа Ечтадлер, благодаря господин председател, благодаря ви за изложението. Според мен функциониращият граничен контрол е предпоставка и за ефикасното функциониране на шенгенското пространство. За това си заслужава темата да се обсъжда постоянно и да се изтъква колко е важна. Има две много важни неща, а именно силен мандат за Фронтекс, както и достатъчна обезпеченост с човешки ресурси. Благодаря ви, че изтъкнахте също така, че трябва да се гарантира и необходимото качество на работа. Упоменахте, че служителите ще преминат 6-месечен курс на обучение. Казахте също, че до 16 декември ще приемате документи. Урсула фон дер Лайен заяви, че до 2024 година във Фронтекс трябва да работят 10 000 души. По-добре е това в сравнение с предходния ангажимент, който предвиждаше срок до 2027 година, но все още не е достатъчен този брой служители, като се имат предвид многото функции на Фронтекс. Колко служители смятате, че ще можете да наемете по време на тази първа кампания за набиране на служители? От тези 10 000 души, колко следва да бъдат изпратени от държавите членки и колко следва да бъдат наети пряко от Фронтекс? Това според мен е изключително важно за държавите членки. Те трябва да са наясно. Освен също така, че трябва да имат яснота и за разпределението помежду им. Е, е. В контекста на зададените въпроси, Искам да задам въпрос за назначаването на служители. Къде ще бъде работното им място? И какво, какъв ще бъде баланс между служителите в определен, на определено място и онези, които ще са на разположение при криза? Предвиждате ли гъвкавост при управлението? Освен това, предвидени са 10 000 гранични служители. В какъв график и в какви срокове ще бъдат назначени? Госпожа Волас, благодаря ви за изложението, благодаря ви и за работата ви. Нека започна веднага по същество. Фронтекс изпълнява и функции, които явно са свързани с правата на човека. Изключително е трудно да се постигне баланс от една страна между надежната охрана на външните ни граници, нещо, което е необходимо, и зачитането на правата на човека по тези външни граници. Как ще създадете необходимите за това предпоставки при обучението на служителите? Какви са възможностите за Европейския съюз в бъдеще според вас да постигне този баланс? В момента много често не ни се отдава от една страна, не ни се отдава да зачитаме правата на човека, а именно това сме длъжни да правим в Европейския съюз. Госпожа Стрик, благодаря, благодаря господин Лежери. Въпросите ми са подобни на тези на колегата от групата на социалистите и демократите. Става дума за служителя, отговарящ за правата на човека. Тази наша област на политика е несигурна. Има данни за нарушения на правата на човека по външните ни граници. трябва да се извършва независим мониторинг от страна на специалисти с голям опит в областта на правата на човека. Изключително е важно това, тъй като е много трудно да се локализират точно нарушенията. Трудно е за неспециалистите да са наясно с случващото се. Доколкото знаме, вакантен в момента постът на служител, отговарящ за правата на човек. Нещо, което ме очудва. Настоящият служител, отговарящ за правата на човека, има много голям опит. Доволни сме от нейната работа. Тя беше много високо квалифицирана, работеше също така и в условия на независимост. А това са двете предпоставки, закрепени в новия законодателен акт от законодателите. Сега, когато Фронтекс предстои да разшири капацитета си и когато към функциите му се добавя и мониторинг върху основните права, мисля, че е необходимо да има и такъв служител за правата на човек. Защо точно сега Фронтекс реши да уваканти тази длъжност? И двамата са законодатели са заявили, че е важно да има такъв служител, който да работи в условия на независимост, както и да е високо квалифициран. Освен това, много решаваща роля се пада на директора на Frontex при подбора на служител, отговарящ за правата на човека. Това буди някои въпроси от гледна точка на независимостта. Фронтекс е тази, която изготвя окончателния списък на кандидатите. Но как се отразява това върху независимостта? И каква роля следва да изиграе консултативният форум? Съгласно регламента той следва да изиграе решаваща роля. Последният ми въпрос се отнася до наемането на служители, извършващи мониторинг на основните права. Според Европейския парламент тази дейност е особено важна а съгласно пътната карта на Frontex се предвижда да се започне да се наемат такива служители едва към края на идната година. Защо не започвате процедурата по наемане още от сега? Председателят, благодаря, че повдигнахте този въпрос за мониторинга на основните права и за служителя, отговарящ за правата на човека. Аз също възнамерявах да го повдигна. Госпожа Стрик, нека добавя още един въпрос. Не знам дали сред нас е представител на комисията, но би ми се искало да знам какво смята комисията по въпроса за увакантения към момента пост. Комисията обикновено има свой представител тук. Ако няма, наистина съжалявам на местата, където обикновено седят представители на комисията. Има колеги, които сега явно нямат готовност да се изкажат, но моля да ни отговорят на този въпрос в писмена форма, защото наистина е важен. Господин Тодорачи, благодаря. Благодаря, господин Лежери, за актуалната информация, която ни предоставихте за изпълнението на пътната карта. Тази информация е важна от оперативна гледна точка, но и от политическа такава. Развитието на Фронтекс е политически символ за разширяването на способностите на Европейския съюз за управление на границите. Затова се надявам, че редовно ще ни предоставяте актуална информация тук в Либе или на ниво група за контрол върху Шенген. Говорихте за човешките ресурси, за обезпечаването с човешки ресурси. Радвам се, че сте привлякли за този процес Европейската служба за подбор на персонал. Според мен тя може да ви подпомогне, тъй като през идните години предстои да наймете много служители. Въпросът ми се отнася до ресурсите, собствените ви ресурси. Какво е положението с тях? В рамките на новия ви мандат ще трябва значително да разширите оперативните си способности. Как се вписва това в пътната ви карта? Какви действия предвиждате? assets. The moment you start buying boats and, and helicopters or planes. А ще изградите ли също така, ще разположите ли тъй наречените оперативни антени, тъй като ще е важно да можете да локализирате хеликоптерите и самолетите си? Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, ще започна с въпросите за основните права. Разбира се, че членовете на постоянния корпус ще бъдат обучени по въпроси, свързани с основните права. Вече се провеждат такива обучения, ще ги провеждаме още по-засилено и в бъдеще. А що се отнесе до вакантяването на поста на служител, отговарящ за основните права, към момента по закон е предвидено да имаме заместник служител, отговарящ за основните права. Имаме такъв. Предстои да се наемат също 40 служители, отговарящи за мониторинга върху основните права. Те ще присъстват по места, където ще извършват този мониторинг. преди европейските избори тук в комисията Либе нерядко сме говорили за това, че трябва да се увеличи броят на тези служители. Междувременно петкратно бе увеличен броят на служителите в службата ни за основни права от 2015 година насам. Бюджетът на това звено пък беше удесеторен. А сега с учредяването на постоянния европейски корпус с 10 000 служители, е, дейността на, по основните права ще придобие съвсем нови мащаби. 40 служители, извършващи мониторинг върху основните права, следва да докладват само на служителя, отговарящ за основните права. Ще бъдат, т.е. напълно независими но за да може служителят за основните права да бъде докладващ служител съгласно регламента за служителите на Европейския съюз, ще трябва да се предвиди ръководна длъжност. Не такъв бе случаят в миналото. Затова предложих в щатното си разписание да поставим тази позиция на по-високо ниво, да предвидим управленски пост за служителя, отговарящ за основните права. Защо? Защото той ще трябва да излезе с предложение за и да наеме заместник. Освен това, ще трябва да започнем и с набирането на 40-те служители, отговарящи за мониторинга върху основните права. Но за целта служителят, отговарящ за основните права, трябва да е определена категория. В миналото тази длъжност не беше управленска. А ще трябва да предвидим да е управленска, тъй като службата за основните права, която ще е председателствана от служителя за основните права, ще действа в много по-различни мащаби. 40-те служители, които ще работят за този служител и ще отговарят за мониторинга на основните права, ще работят по места в добавка към десетимата служители на службата за основните права. Тоест ще са ни необходими още 50 служители в това звено. В сравнение с средния брой служители в другите ни звена, то този служител за основните права ще отговаря за много служители. Налага се постът да е управленски. Напълно съм наясно също така, че са предвидени и кратки срокове за реализирането на всичко това, за да може по-бързо да бъдат разположени по места 40-те служители, отговарящи за наблюдението. Поддържам връзка с Агенцията по основните права Виждате, че си сътрудничим тясно с други европейски агенции, като Еолиса и Европол. А в областта на основните права си взаимодействаме към момента с Агенцията по основни права. Излязох с предложение към изпълнителния директор Майкъл Офланърти да подпишем споразумение за нивото на услугите – Агенцията по основните права, заедно с нашия служител, отговарящ за основните права, работи по проект, по който започнахме работа преди 2-3 седмици. По този проект се извършват посещения по места в държави членки подбрани и предложени от служителя за основните права и от Агенцията за основните права. Целта е да се разработи модел за разполагането по места на служители, извършващи мониторинг върху правата на човека. По този модел следва да се разработят и насоките, които трябва да даде на тези служители, служителят ни, отговарящ за основните права. Аз няма да работя по същество по този въпрос, но предложих да се установи оперативно сътрудничество между нашата агенция и Агенцията по основни права. Да се надяваме, че през март 2020 година вече ще има първи препоръки по линия на това сътрудничество. Така ще могат да бъдат наети и служителите, извършващи мониторинг върху правата на човека. Това ще е част от подготовката за разполагането на постоянния корпус. През 2020 година ще бъдат наети и обучени членовете на постоянния корпус. Паралелно с този процес ще бъдат наети и обучени по пилотния проект служителите, отговарящи за мониторинг върху правата на човека. Двата процеса ще текат паралелно, така че на 1 януари 2021 година вече да могат да започнат работа по места и първите служители, извършващи мониторинг върху основните права. Що се отнася до обезпечаването с човешки ресурси, попитахте какъв е делът на служителите на Европейския съюз, служители от категория А1 и какъв е делът на служителите от държави членки. Съгласно регламента, 70% от служителите трябва да са от държавите членки, а 30% от служителите да са от категория 1, т.е. служители на Европейския съюз. Когато приключим този процес, ще сме набрали около 3000 служители на Европейския съюз, които ще са част от постоянния корпус. Държавите членки знаят, че считано от 1 януари 2021 година ще трябва да ни предоставят служители – за постоянния корпус. При планирането на този процес ще следваме и практиката, която се прилага към момент. Ще определим профила, т.е. специфичните умения, които очакваме да имат тези служители. Вероятно, едни и същи специфични умения ще се изискват от категория 1 служителите на Европейския съюз, категория 2 служители на държавите членки наети за период от 3 до 4 години и служителите от категория 3. Това са по-скоро служители, работещи за справяне при кризи или които се включват, когато има повече нужда. Имаше въпрос и за местоработата, за място, на което ще работят служителите. Категория 1, т.е. унези, които са назначени от Frontex, ние работим по въвеждането на системата. Трябва да се прави разлика между големите операции като Посейдон а, или операциите в Испания и други като в Балканите. Там има нужда от няколко стотин души в рамките на няколко месеца те ще бъдат изпратени и ще се връщат в централата за обучение, за отпуска, за да се срещнат с семействата си и след това пак ще биват изпращани в командировка. За по-малките операции гъвкавостта ще бъде по-голяма. Една от причините, поради които законодателят прие предложението на комисията за категория 1, т.е. служители назначени пряко от Frontex е да им разполагаме с гъвкавостта да изпращаме служителите там, където има нужда от тях. Е, е, потребностите са различни. Те могат да бъдат е, сезонни. Но тези служители ще могат да подпомагат всички държави членки в рамките на Шенген, в зависимост от потребностите. Проучването на уязвимостите ще ни даде възможност възоснова на риска да дефинираме на кои граници служителите ще имат добавена стойност. Що се отнася до техническите средства, морски съдове и така нататък, ние работим по стратегия за закупуване на съоръжения – Ние вече взехме под найем автомобили за патрулиране, сега имаме пилотни проекти за морски съдове и през 2020 година очакваме пилотен проект и по отношение на антените ние смятаме, на тях да бъде възложена логистиката. Това е начин за децентрализация на управлението на ресурсите. Това може да се въжи, това може да въжи само за, техническите, за техническото оборудване. Благодаря ви още един път. Question, question also... Разбирам, че има допълнителен въпрос. Накратко, защото нямаме време, защото заседанието е предвидено да продължи до 12 часа. Очудвам се, че господин Леджери смята, че управленските качества са толкова важни. Служителите по правата на човека не са управленски персонал, а специалисти по правата на човека, които могат да работят по независим начин. Управлението може да се организира по такъв начин. Независимостта и специализирани познания са качества заложени в регламента. Не казахте нищо за а, процедурата а, е, и се радвам, ще се радвам комисията да каже няколко думи. А, е, съжалявам, че назначаването на наблюдаващи лица ще започне едва една година по-късно. Бихте ли ни обяснили, госпожа Штедлер? Благодаря по отношение на първата вълна на значения. Тя ще приключи на 16 декември. Казахте, че 3000 служители ще бъдат назначени от Frontex. Колко ще могат да започнат обучение през януари? Накрая за бюджета. Имате ли някакви конкретни цифри? Ако ако държавите членки бъдат изпратени 7000 души, ще има нужда от повече бюджетни средства. Господин Лежери, имате думата. Благодаря. Що се отнася до основните права? назначаването на служителите по наблюдението няма да започне в няма да започнат да бъдат назначавани в края на годината. Но ние от 1 януари ще имаме постоянният корпус. Когато има е, корпус от 50 души, защото това са мащабите. И това е заложено в регламента. Там се казва 4, 40 души, наблюдаващи основните права Знаем, че в централата работят 10 души по този въпрос и така. Общо 50 души. Ако това звено е независимо и когато прочетем регламента, става ясно, че тези служители са независими. Очевидно е, че има нужда и от ръководител, от човек, който да управлява 50 човека човек, който да назначава тези 50 души. Работим в тясно взаимодействие с комисията, за да дадем правен отговор на някои проблеми, но кой би си помислил, че това не е управленска задача в допълнение към специализираните умения – кой би успорил факта, че това не е управленска функция? При бюджет от 1 милион, че и повече, и служители от 50 души. Ако направим сравнение с звена в Frontex, ако направим сравнение с някои по-малки агенции, не мога да кажа, че задачата няма управленски характер – аз казах, че има нужда от е, система и сегашния титуляр по правата на човека може да кандидатства, ако бъде обявено свободно работно място. Работата е там, че трябва да правим разграничение между хората, отделните лица и функциите. Функциите, според мен, са много важни и самият регламент говори за независимост. Що се отнася за назначенията, трудно ми е да кажа колко очакваме за първия кръг. Очакваме да назначим между 700 и 800 и очакваме договора да бъде подписан до края на март, за да заможе на 1 април да започне 6-месечното обучение. За бюджета. То е 440 милиона евро, ако не греша. Това е в ревизираният програмен документ, който изпратих на комисията. Казах и на парламента и на съвета. Това е моята оценка. Важно е да се направи така, че с разширяването на постоянния корпус ние да получим необходимия бюджет. Е, всичко ще зависи от темповете, с които назначаваме служители. Ако назначим 700 или 800 души, бюджетът няма да бъде много голям, но би трябвало да се справим. Това е което мога да кажа за момента. Трябва да видим е, как ще протече е, как ще протекат назначенията. При по-малък брой назначени служители бюджетът е, ще е по-малък. Останете, благодаря много. Моля, останете в е, залата за следващата кратка точка. Благодаря много на, на господин Фабрис Леджери, изпълнителен директор на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. Въпросът за бюджета ще трябва да бъде решен от двата бюджетни органа. Благодаря.

Нека да чуем от него как върви работата по доклада. Благодаря. Ще се опитам да бъда много кратък. Знаете, че статистиката за миграцията е много важна за разработването на политиката и посрещането на предизвикателствата. Радвам се, че постигнахме споразумение на трилога миналата седмица и благодаря на докладчите в Сянка за подкрепата. Този регламент прави събирането на статистика задължително. Това означава, че ще се въведат 22 нови масива създани. Бяха проведени няколко трилога при румънското и следващото председ... и австрийското председателство, но споразумението не беше възможно преди изборите. Гласува се преговорите да се подновят през септември. Финландското председателство представи текст с някои технически промени, прияти от преговарящите. Става дума за съображения, които поясняват текста. Бяха направени още няколко съществени промени, които бяха обсъдени. Постигнахме споразумение и сега можем да приключим с второто четене. Благодаря за обобщеният за обобщения доклад по статистиката на общността за миграцията и международната политика. Докладчиците в Сянка могат да се изкажат. Не виждам докладчика от а, а, е НП. Виждам, че господин Бартоло, който е докладчик в Сянка от социалистите и демократите, иска да се изкаже. Благодаря от името на своята група. Благодаря на докладчика. Е, за усилията за постигане на компромис. Той представи добре съдържанието на доклада. Той е по-добър в сравнение с съществуваща ситуация. Да, разбира се, можехме да постигнем и повече. Бихме могли да имаме статистика за е, съоръженията за прием, за разрешенията за пребиваване, поискано за първи път както и за пилотни проучвания, но смятам, че окончателният текст като цяло е добър от моята група. Имате нашата подкрепа. Има нужда от не само актуални, но и много точни данни. Благодаря. Благодаря и аз. Няма други коментари. Госпожо Стрик и аз бях докладчик в Сянка и имах привилегията да участвам в две заседания на, на докладчите в Сянка. И искам да поздравя докладчика за успешното приключване на преговорите. Мисля, че за сега, но и по време на предишния мандат Европейския парламент успя да включи повече данни в регламента. Това е много важно. Не можем да работим само с информация за транспониране на законодателството в държавите членки. Ако искаме да анализираме добре изпълнението, ни трябва съпоставими данни. За тази цел са нужни критерии, които да са общи и да се прилагат от всички държави членки. Аз мисля, че този доклад ще помогне, ще ни помогне и на нас в оценката на това, коя държава членка, кои критерии, до каква степен отговаря. Приветствам, ще приветствам резултатите от пилотните проекти и се надявам те да се превърнат в по-структурирано изискване в регламента. Ако друг няма желание да се изкаже или да зададе въпрос, нека да ви уведомя, че ще подновим своята работа днес след обяд в 3 часа до към 6.30. Изслушването ще бъде на тема към обща стратегия на ЕСА за борба с корупцията и организираната престъпност, укрепване на инструментите и засилване на сътрудничество между съответните заинтересовани страни. Започваме в 3 часа. Благодаря.